за 2013 година за защитаване на финансовите интереси на Европейския съюз и борба с измамите. Първо давам думата на докладчика господин Пирински за 4 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Тук съм. Госпожо председател, уважаема госпожо вицепрезидент на Европейската комисия, колеги! Нужно е да съзнаваме, че всяка държава членка прави своята пропорционална вноска към бюджета и съответно има еднакъв интерес за възможно най надеждната защита на финансовите интереси на съюза. докладът на комисията по бюджетен контрол който е на вашето внимание бе приет единодушно. в хода на неговото обсъждане обаче се очертаха две различаващи се разбирания в какво се състои адекватната защита на бюджета на европейския съюз. традиционно се счита че следва да се акцентира върху рестрикциите и санкциите по отношение на констатираните нарушения. въпросът обаче е че нарушенията биват два различни вида. едните са плод на корупция измама и престъпни деяния но далеч по големият брой и обем са нарушенията резултат на грешки непознаване на правилата или прекалено сложни разпоредби. ето защо санкционирането е необходимо да бъде съчетано с активна подкрепа на държавите членки както да предотвратяват предумишлените измами така и решително да ограничават случаите на непредумишлени нарушения данните в доклада на европейската комисия за две хиляди и тринадесета година са достатъчно показателни. от общо два милиарда и сто и четиридесет милиона евро финансови нарушения най голямата част един милиард осемстотин и четиридесет са в резултат на неумишлени отклонения от правилата докато щетите от умишлени злоупотреби възлизат на не повече от триста и девет милиона. в тази връзка бих насочил вашето внимание и към чувствителния въпрос за прекъсванията и спиранията на плащанията в областта на кохезионната политика. сега съдържащият се в доклада текст призовава европейската комисия стриктно да следва политиката си за прилагането на такива мерки. в този си вид тази формулировка е половинчата защото не съдържа основния смисъл за превантивната роля на тези мерки като средство за предотвратяване и недопускане на нарушения такива са и смисълът и буквата на член триста двадесет и пет от договора за функционирането на европейския съюз който поставя на първо място именно възпиращата страна на мерките за защита на финансовите интереси на европейския съюз. много е важно държавите членки да докладват пред европейската комисия разкритите случаи на измами и неумишлени нарушения. чрез тази информация се установява къде са проблемите и могат да се търсят решения така че подобни проблеми да не се повтарят в бъдеще. информацията за разкритите измами и нередности обаче не трябва да се използва за зле поставяне на държавите. напротив държавите трябва да бъдат стимулирани да докладват да бъдат насърчавани да откриват и предотвратяват измамите и грешките да ги наказват и коригират да преодоляват недостатъците и пропуските в системите си за контрол. затова ако се установи че някои държави срещат трудности то отговорните европейски институции и останалите държави трябва да им оказват съдействие чрез добри практики обмяна на опит и информация чрез координация и обучение. именно по този начин най добре ще бъдат защитени финансовите интереси на съюза в съответствие с изискванията и механизмите на добрия финансов мениджмънт и в отговор на очакванията и изискванията на европейските граждани. в заключение госпожо председател бих искал да благодаря специално на онези които работиха с мен по този доклад а именно моята сътрудничка диана попова сътрудничката към секретариата на социалистите и демократите госпожа кудруца филип както и на председателката на секретариата на бюджетен контрол госпожа кармен де кастио за усилията й за гладкото протичане на процеса. благодаря за вниманието. благодаря ви. Думата има госпожа Георгиева. Thank you, madam president. уважаеми господин Пирински, благодаря ви много за вашия доклад. Както за парламента, така и за комисията, борбата срещу злоупотребите е ключова за да имаме доверието на нашите граждани да можем да вършим своята работа. we in the commission Комисията прегледа доклада и се радвам, че по редица от вашите препоръки вече се предприемат положителни последващи стъпки. Нека да очертая някои от тях. На първо място във връзка с отчитането на нередностите. Съгласни сме с вашето заключение, че трябва да прокараме ясна разграничителна линия между грешки и измама. Нулева толерантност към измамите, това е безспорно. Но що се отнася до грешките? Инвестиране в превентивни мерки, в опростяване и в хармонизация на всички разходни пера. И това е работа, която се върши от една новосформирана група комисари, в които има области, където се харчат много средства. Що се отнася до политиката за сближаване, съгласни сме с акцента, който поставяте върху въвеждането на превентивни мерки и извършване на равносметка през 2018 година дали архитектурата на политиката за кохезия предотвратява и намалява допълнително риска от нередности. Внимателно прочетохме докладите за обществените поръчки. Даваме се сметка, че все още са уязвими за нередности, измами и корупция. В този смисъл приветстваме подкрепата, която заявихте на процеса за транспониране на новата директива за обществените поръчки. Това е възможност за държавите членки да въведат подобрения. Това е възможност и за нас в институциите да проведем необходимите промени в реглам... финансовият регламент, които сега се обсъждат. Надявам се, че преговорите ще приключат бързо. Очивата ме, че борбата срещу корупцията и акцента върху това в нашата институция е от особено значение. Ето защо ние ще обставим акцент върху въвеждането на вътрешните политики за борба с корупцията. Във втори, това ще бъде записано и във втория доклад за борба с корупцията, който се очаква през 2016 година. Що се отнася до Олаф, по редица поводи съм казвала, че това е основен елемент от мерките срещу корупцията ни. Ние се опитваме да осигурим сериозна връзка с надзорния комитет на ОЛАФ. Аз лично участвам в работата с надзорния комитет, за да сме сигурни, че имаме една благоприятна среда за ОЛАФ и за надзорната комисия, за да може тя да изпълнява своята функция. Олаф е готов да се свържи с надзорната комисия, включително и по въпроса за статистическите средства и резултата от аналитичната дейност. Проучваме и въпроса как можем допълнително да подсилим независимостта на надзорната комисия в политиките за управление на бюджета и човешките ресурси. И тук може да очаквате скоро развитие. Приветстваме казаното в доклада за Европейската прокуратура и директивата ПИФ. сърдечно мога да кажа, че ни оценяваме вашата помощ и ви благодарим за нея. Нуждаем се от Европейска прокуратура, която е в състояние да допринася за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Искаме да преследваме амбициозни цели, да имаме институционална конфигурация, която да осигурява значително по-добри резултати в борбата срещу корупцията и измамите. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисара. Сега от името на Комисията по регионално развитие, господин Аримон за две минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, в времена на недостатъчни държавни бюджети трябва да се погрижим за това средствата на европейските данакоплаци да бъдат разходвани коректно. Всеки цент, който се инвестира в европейски проекти, трябва да бъде разходван разумно. Това е изключително важно за мен и моята политическа група. Докладваните нередности и измами вредят на репутацията на Европейския съюз и на европейската политика като цяло. Не бива да даваме възможност на враговете на Европа и на демокрацията като цяло да използват тези наредности като аргумент. Това е особено важно в областта, в която работя аз – кохезионната политика където се използват редица фондове, като например Фонда за регионално развитие. В тази област се докладва най-големият брой нередности, нещо, което трябва да ни даде храна за размисъл. През 2013 година бяха докладвани 321 измами в размер от 156 милиона евро, а в областта на нередностите не свързани с измами, бяха докладвани 4672 случая. Сумата възлизаше на милиарди. Необходими са ни обективни критерии за анализ на измамите във всички държави членки. Към момента такива критерии не действат. Установихме освен така, освен това, че редица нередности се дължат на прекалено сложните процедури, т.е. необходимо е административно упростяване. Нередностите, свързани с измами, трябва да бъдат предотвратени чрез въвеждането на стратегии за борба с измамите в държавите членки. Възможно е да бъдат предотвратени, например, чрез създаването на Европейска прокуратура или извършването на външни проверки. Има нередности и в областта на обществените поръчки. Наскоро приетите директиви за обществените поръчки ни дават възможност за борба срещу тези нередности. Затова и трябва да бъдат въведени колкото се може по-скоро в националните законодателства. Не бива да даваме шансове за извършването на престъпни деяния. Затова и трябва да се погрижим за разумното разходване на всеки един цент. Дължим това на европейските данакоплаци. Благодаря. Председателката, благодаря. Ще приемам сини карти, но когато дам думата на представителите на политическите групи, не сега. Госпожа Маковей за две минути. На рапортul de protecție a Много ви благодаря. В а, този доклад се опитахме да се спрем на важни елементи, свързани с защита на финансовите интереси на Европейския съюз. И думи, защитата на нашите пари, парите на всички европейски дънакоплаци. Средства на дънакоплаци от целия Европейски съюз са събрани в този общ бюджет. И това е нещо, което трябва да разберем, ние защитаваме парите на дънекоплаци, на нашите граждани, граждани, за които те са платили от собствените си джобове и са ги внесли в националните бюджети, от където те са дошли в е, европейския. И го казвам на всички, защото не защитаме европейските финансови интереси като някаква, някакво абстрактно понятие. Това е една обща хазна в която има пари на всички данъкоплаци. Защото ако те, европейските средства се управляват а, ефективно в една държава членка, но не се управляват в, ефективно в а, друга, то, от това страдат а, всички данъкоплаци в Европейския съюз. Ето защо трябва да се съсредоточим върху ефикасната борба с измамите. Благодаря на комисаря Георгиева за казаното от нея. За шеста година подред комисията заявява, че приветства нашите усилия да се направи разграничение между измами и несвързани с измамите наредности. Разбира се, има много голяма разлика между административните грешки и измамите. И също така се радвам, че междуният доклад за Европейската прокуратура беше одобрен. Сега вече разполагаме с ясни правила за борба срещу измамите в Европейския съюз сега те трябва да заработят ефикасно, за да може е, в случай на злоупотреба парите се връщат обратно в европейският бюджет. Благодаря ви. Сега започваме с изказването името на политическите групи. Първо думата има госпожа Гресте за минути и половина. Госпожо председател, благодаря ви. Госпожо комисар, уважаеми колеги, искам да би ми се искало, извинете, да поздравя Олаф, да му благодаря, но имам сериозни съмнения във връзка с статистическите данни. Смятам, че има проблем с надежността на данните е в Олаф. Има неяснота във връзка с статистиката за продължителността на процедурите, за броя на обработените сигнали. Можем дори да говорим за манипулации. Надзорният комитет на ОЛАФ изготви важен доклад за тези и други пропуски. Комисията трябва най-накрая да подходи сериозно към подобни доклади и да реагира. Трябва да функционира стратегията ни за борба срещу измамите но не бива да се предотвратява и контролът върху изготвянето на статистически данни в единствената служба, която се бори срещу измамите. Истината ни се казва на парче, нещо, което според мен е жалко. Същото въжи и за разследването в седалището на председателя на ОЛАФ. Нямаме реални данни за стоеността на тези разследвания. Първоначално ни бе подадена цифрата 50 000 евро, Междувременно узнахме, че разходите са 460 хиляди. Госпожо комисар, вие започнахте важна работа и би ми се искало да я продължите. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Яла Сендер, за две минути и половина. Gracias, Presidenta. Si en primer lugar... Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчик във връзка с този изчерпателен доклад. Също и на всички доклади в сянка, които са му помогнали в сферата на защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Трябва да припомним, че 2013 година бе последната година от многодишната финансова рамка. за която имаше аномалии с някои от плащанията от 2012 година би трябва плащането са година за година, но понякога не отговарят на действителност. Искам да благодаря на докладчика за задълбочената работа по въпроса с плащанията. Наистина преглеждам разходите година за година, преценяваме как да харчим по-добре но не винаги следим какво се случва с приходната част на бюджета. Акцента някакси повече върху плащанията. Има някои притеснения от 2013 година. Не поставяме сериозни изисквания за подобрение в някои области. Контрабандата на цигари заема 10 милиарда евро. Представете си колко средства ще отидат в плана Юнкер, ако успеем да съберем тези пари. Но, както каза госпожа Гресле, Олаф е постигнал сериозен успех. Събиране на, ши... на подправени стоки на стойност 68 милиона евро. Информационната система за контрол също има своите недостатъци и се надяваме, че те ще бъдат решени веднъж за винаги при новата процедура. И още едно нещо. Всяка година чуваме за неумислените грешки, на които се пада най-голям дял. Те обикновено се дължат на непознаване на правилата и факта, че правилата са прекалено сложни. Надяваме се, че с всички нови регламенти най-накрая ще решим този проблем. Благодаря, господин Чернечка, за две минути. Пани пани Госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа. Европейските данъкоплаци се вълнуват по какъв начин се използват европейските средства. Разбираме, че близо 2 милиарда евро са били разходвани по нереден начин, най-меко казано. И този факт няма да зарадва данакоплаците. Радвам се, че по-голямата част от тях се държат на несвързани с измами нередности, но трябва също така да отбележим, че броят на тези нередности се увеличава 63%. От гледна точка на данакоплатците обаче не е толкова важно Какви са подробностите? Важното е, че тези средства, тези финансови средства са загубени. Олаф постига достойни за похвалва резултати. Съгласен съм с прещоговорящия по този въпрос. Също така е важно да опустим процедурите и да се обърнем към Олаф по-често. Също така трябва да поздравим Олаф със сътрудничеството му с държавите членки. То е от ключово значение но се повтига и въпроса за политическата воля на държавите членки, необходима за успешната борба с корупцията. И се оказва, че има много голямо неравенство в това отношение между държавите членки. Така че, може би, трябва да погледнем какво се случва в нашите собствени държави, да се запитаме дали правителството наистина предприема конкретни мерки за борба с корупцията или борбата си остава само на думи. Господин Зани има синя карта към господин Чернецки. Господин Чернецки, приемате ли синята карта? Да, това в такъв случай имат разполагате с 30, минути, 30 секунди, извинете, да зададете въпроса си. Е, е. Господин Чернецки, споменахте, че има нередовни плащания в размер на близо 2 милиарда евро. Не ми се струва, че в тази сума обаче се включват и случаите на корупция. Вие самият и политическата партия, която представлявате, съгласни ли сте с създаването на Европейска прокуратура, която да има правомощия в държавите членки? Благодаря ви. Господин Чернецки, имате думата dziękuję bardzo panie pośle za ви за въпрос, уважаеми колега. Той е напълно уместен. Не съм напълно убеден, че още една институция, която ще ограничава правомощите на вече съществуващи институции, като ОЛАФ, например, е толкова добра идея. Аз лично не бих прибързвал с създаването на този нов орган на Европейската прокуратура. Мисля, че би трябвало преди това по-успешно по да използваме инструменти, които разполагаме. Думата има господин Тойер за две минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Позволете ми първо да благодаря на комисар Георгиева за дейността, която извършва в областта на по-доброто финансово управление на разходите на Европейския съюз. Аз преди време изготвих доклад за бюджетирането основано на резултати. Тогава стигнах до извода, че трябва да водим бюджета си да управляваме, извинете, бюджета си, водейки се от конкретни резултати. Това очакват гражданите от нас. Това е и акцентът, който трябва да поставим в бъдеще. Групата на либералите настоя за това комисията да се възползва от наличните инструменти, т.е. да се възползва от временното преустановяване или от прекъсването на плащанията, така че държавите членки да могат да изправят допуснати грешки. 80% от средствата на Съюза са, са обект на споделено управление. Корекциите и временното преустановяване на плащанията доведоха и до по-добро финансово управление управление от страна на държавите членки, както и до намаляване на процента на грешки. Същевременно се извършват и измами. Не всички наредности се дължат на измами, но Престъпните деяния са факт и трябва да бъдат наказвани. ОЛАВ, службата за борба с измамите, играе важна роля в тази област. Тя обаче от своя страна трябва да е обект на надзор, затова и трябва да засилим ролята на надзорния комитет на ОЛАВ. Трябва да се създаде Европейска прокуратура, но при спазване на принципите на правовата държава. Нека се спра и върху борбата срещу укриването на данъците. Над 1 милиард евро годишно. Това са загубите за държавните бюджети в резултат от механизми за отклоняване от данъчно облагане и от укриване на данъци. Затова и нашата политическа група изиска комитет за проверка по фактите, установени в рамките на LuxLeaks. Трябва накрая, най-накрая да се приемат и действия на европейско ниво. Синя карта за вас. Приемате ли я? Господин Етерич, благодаря. Напълно съм съгласен с това, че ще трябва да се погрижим за това да не се вършат измами с средствата на данакоплаците. Но съгласен ли сте и с това, че няма какъвто и да било мандат за създаването на Европейска прокуратура. Не смятате ли, че създаването на тази структура ще отнеме суверенитет на държавите членки? Нещо повече, нямаме абсолютно никакъв мандат за създаването на такава прокуратура. 30 секунди за отговор. Въпросът е Какви са компетенциите на Европейския съюз? Прав сте, Европейският съюз няма компетенции в това отношение, но във вашата страна се обсъждат възможностите за връщането на компетенции на държавите членки, например в областта на вътрешната сигурност. Но каква е ползата от това? Престъпността днес е с презграничен елемент. За това ни е необходимо и по-активно сътрудничество при спазване на принципите на правовата държава. За това, според мен, Европейската прокуратура е един добър инструмент. Призовавам ви да го популяризирате във Великобритания. Председателката, нека продължим с останалите оратори. Госпожа Андерсън от името на Обединената левица за минута и половина. 309 милиард, милиона евро с умишлени злоупотреби. Ето защо трябва да се борим срещу измамите и другите нарушения. За съжаление, многодишната финансова рамка за 2014-2020 е е първото урязване на бюджета за 7 години на Европейския съюз от 57 години насам. Според мен има необходимост от по-голям административен капацитет за откриване на измамни Европейския съюз се нуждае от квалифицирани служители, но много ме притеснява създаването на Европейската прокуратура и параметрите на нейните правомощия. Международното наказателно право има за цел борба с националната престъпност. Не трябва да се компрометира суверенитета на съдебните системи на отделните държави, членки в интерес на Европейския съюз. Член 26.1 е особено спорен, тъй като той компрометира системата на наказателното правораздаване и прецедентното право. Благодаря за господин Явор минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, след дълги и сложни преговори, групата на зелените ще подкрепи текста договорен в компетентната комисия въпреки че имаме критичен подход спрямо Олаф. Подкрепяме в частност твърдението, че борбата срещу корупцията трябва да е една от основните ни борби, за да гарантираме финансовите интереси на Европейския съюз и следователно по-високото доверие в институциите на Европейския съюз и да намалим рисковете за средствата на европейските дънакоплации. Също така приветстваме борбата срещу трансграничните измами с ДДС, които вредят не само на националните бюджети, но и на европейския бюджет. Също така смятам, че трябва да се работи за прилагането на регламент за защита на подаващите сигнали за корупция, в частност в моята година в Унгария, тъй като често се предприемат мерки срещу самите подали сигнали за корупция, а не извършителите на нарушенията. И накрая бих искал да се спра на значението на създаването на Европейската прокуратура. Трябва да се борим за създаването на независима институция, трябва да убедим не само съвета, но и европейските граждани, че създаването на този орган ще бъде в интерес на данокоплаците и на всички европейски граждани. Благодаря ви. Благодаря ви думата има за една минута господин Вали от СВД. Благодаря, госпожо председател. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да предотвратим измамите. Мисля, че има консенсус по този въпрос отвъд между партийните граници. Но нека се спра върху управлението на средствата по проекти, които ще бъдат финансирани в рамките на плана на Юнкер. Трябва да подходим много внимателно към това управление. Не бива тези средства да се използват за финансирането на неустойчиви строителни проекти, например. Може да се инвестират в проекти, които се основават на прекалено оптимистични прогнози, а всъщност са високо рискови. Затова и трябва да сме особено внимателни. В областта на финансирането на структурната политика трябва да направим така, че държавите членки самостоятелно да управляват средствата. Всеки цент предоставен по линията на Европейския социален фонд, трябва да допринесе за разкриването на работни места. Господин Шафхаузер за една минута. Европейския съюз е източник на измами има измами с ДДС, които се улесняват от функционирането на Европейския съюз. В Франция тези измами са в размера на десетки милиарди евро. Измамните нередности, които са били установени, без въобще да споменава неустановените, са 300 и 9 милиона от бюджет на Европейския съюз, като близо 180 са свързани с политиката по сближаване, като се оказва, че тази достойно уважение политика всъщност е в услуга на корупцията. Може ли да се борим срещу измамите предвид факта, че Европейския съюз улеснява свободното предвижение на престъпниците? В текста също така се насърчава създаването на Европейска прокуратура. Отново ще се опитваме да отнемаме правомощни държавите членки в случая правосъдие правото. Европейската институция се излезе от всякакъв контрол, така че нека да върнем Европа на демократичните държави. Думата има господин Зелеховски за една минута. Председкиня, важена пани комисарско, транспарентност... Уважаем госпожа председател, госпожа комисар, прозрачността и добросъвността са ценности, които трябва да зачитаме. Те са важен елемент от качеството на живота. Те са не по-малко важни от свободата и демокрацията. За да работи ефикасно Европейския съюз е необходимо да се отстоява тези ценности. Финансовите интереси на съюза се застрашават от корупция, пране на пари, измаме и други престъпни деяния. В тази връзка е важно не само да се критикува Европейската комисия и Съюза като цяло, а да се търсят проблемите в самите държави членки. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност. Ако не приемат тази отговорност, Европейската комисия трябва да е достатъчно силна, за да им спре плащанията от бюджета на Европейския съюз. Благодаря. Има синя карта за вас. Приемате ли? Хубаво говорите за начина по че не винаги се харчат добре средствата в Европейския съюз. Може ли да дадете пример за нещо, което сега се урежда на ниво Европейския съюз и смятате, че ще се насочат по-добре средствата за финансиране към държавите членки и да се изхарчат там? Уважаеми колега Арнот, не смятам, че за да работи ефикасно Европейския съюз, той не трябва да разполага с никакви парични средства. Много важно е, ако Европа иска да е силна група от нации, да разполага с свои собствени финансови средства и със своя собствена финансова политика. При все това смятам, че въпросът е в правилната посока, само че не съм аз лицето, към което трябва да отправи този въпрос. Аз съм федералист и искам силна Европа. Господин Волган, за една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, благодаря на докладчика за изготвения текст. Благодаря му най-вече за позицията, на която застана по отношение на приходите. Нерядко се съсредоточаваме върху разходите, но не бива да забравяме и приходите. Само 0,9% от традиционните собствени ресурси са жертва на измами, но това възлиза на 61 милиона евро. Тоест, държавите членки губят по 10 милиарда евро годишно, например само от контрабанда на цигари. В економически и финансово трудни времена е жизнено важно да инвестираме всяко едно евро в заетост и растеж. За това трябва да се предприемат и мерки за борба срещу измамите. Например, по линията на споразумение за партньорство с производителите на тютюневи изделия. Европейският съюз трябва да подпише и ратифицира и протокола на ООН за премахването на незаконната търговия с тютюневи изделия. Ще трябва да въведем и система за локализиране и проследяване на тютюневите изделия. Господин Шулик за една минута. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka Georgieva, у нас на Slovensku je korupcia... Благодаря ви, госпожо Георгиева. В Словакия Корупцията се е в почти всеки един проект, финансиран от бюджета на Европейския съюз. Тъй като вие сте от България, предполагам, че много добре знаете за какво говоря. Факта, е, че в такива измами участват и политически фигури, не само в Словакия, в други държави, е общо известен. Няма адекватно разследване. Олаф е безсилен. През изминалата година съм подал 30 сигнала до Олаф и мога да ви кажа, че те спят зимен сън и отлежават по бюрата. Ако иск, сериозно гледате на борбата с корупцията, свързани с европейските средства, просто ги махнете тези средства. От тях няма никаква доходност. Вижте какво става с Гърция. Тя е събрала най-много европейски средства, се намира в кризисно положение. Целта на Европейския съюз не е да се преразпределят парични средства по социалистически начин. Идеята е да се изгради единен пазар. Не, не, no. Gospa predsedujoča, е, хвали за беседа. Gospa подпредседница комисия. Господин Селтеш. Госпожо председател, госпожо заместник председател на комисията. Темата ще продължава да ни вълнува през идните години. Факт е, че при освояването на средствата в европейските фондове има и случаи на измами. И подобни случаи се докладват, все повече такива случаи се докладват ежегодно на Европейската комисия. Увеличава се не само познанията и уменията на органите, които защитават европейските средства, но се увеличават и уменията и познанията на извършвите измами. Ето защо трябва да се състочим върху изготвянето на по-добри законодателни актове и уредби, които да улесняват глата с измамите, а не да улесняват самите узмами. А по отношение на Европейската прокуратура не, смятаме, не трябва да смятаме, че това ще бъде вълшебната пръчка, с която ще разрешим всички проблеми, свързани с корупцията. Така че трябва да гарантираме какви са правомощите на тази Европейска прокуратура и как ще действа тя. Господин Арнос, е една минута. Доклада за борбата срещу измамите е обвинителен акт спрямо държавите членки на Европейския съюз. На страница 10 се твърди, че броят на измамите се е повишил с 10% от 2012 година. Става дума за 1609 случая на измами. Те не трябва, не може, не бива да бъдат прикривани. Продължаваме да не разполагаме с ясни критерии. Дори и когато когато не се извършват измами, е възможно да се разхищават средствата ни, без ние да имаме никаква представа за това. Защо? Защото се водим от една бюрократична култура, може би. Може би и защото вземането на решения толкова се отдалечи от гражданите, че не сме в състояние да очертаем проблемите. Брюксел е прекалено далеч от гражданите си, за да бъде действително подотчетен. Благодаря, господин Жалк, за една минута. Il n'est pas là. Nous passons à Monsieur Savama pour 1 minute 30. Не е в залата, господин Сарвама за минута и половина. Комисията за бюджетен контрол свърши добра работа, защото доклада е доста критичен по отношение на начина по който можем да подобрим изразходването на бюджета на Европейския съюз. Ролята на ОЛАФ при предотвратяване на измамите е от ключово значение, но начина на работа трябва да бъде подобрен спешно. Комисията е напълно запозната с проблемите в ОЛАФ. Ние възприехме един конструктивен, критичен и логичен подход. зависимостта на ОЛАФ е нещо, което трябва да се зачита, това разбира се не изключва евентуалната необходимост от по-надежна и съпоставима информация от дейността на ОЛАВ, за да видим как може да се подобри ефикасността на разследванията на ОЛАВ. Социал-демократите при все това искат да се затворят очите за някои проблеми. Това ясно си личи във факта, че са внесли повторно изменение 12 14 в пленарна зала. Това не помага за предотвратяването на измамите в Европа и на Олаф. Относно ролята на комисията, тя трябва да е строга и е да се съобразява с предложението на комисията. Спирането на плащанията е много крайна мярка, но е необходима, защото с нея се намалява процента грешки и се подобрява добросъвестното изразходване на средства на Европейския съюз. Благодаря господин Вълчетес за една минута. Благодаря ви, Госпожо председател, приветствам колегата е изготвил доклада. През 2010 година аз изготвих доклада, за, посветен на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, така че съм добре запознат с темата. През 2013 година поради измами в Европейския съюз са загубени средства в размер на близо 2 милиарда евро, а държавите членки са върнали едва 24% от средствата загубени поради наредности или измами измами. Разбира се, много повече внимание трябва да се обърне на контрола и целесообразното използване на европейските средства чрез е, ефикасно функциониращи системи в държавите членки. Сблъскваме се с, е, с, с продължаващият проблем с недостатъчните системи за докладване от държавите членки, нямаме система за контрол за това как се прилагат препоръките на ОЛАФ в държавите членки, няма и санкции в случай, че тези препоръки не се спазват. Крайно време е опасно комисията да поема своята отговорност. Hvala lijepa. Borba protiv prijevara temelj uređenog društva i vrlo važno Госпожа Томашич, борбата срещу измамата е в основата на едно добре функциониращо общество. Тя е особено важна и в економически трудни времена, но трябва да приемем, че европейският политически елит Вземащите решения в Европа доведоха до настоящата тревожна ситуация, тъй като не постигнаха баланс между гарантирането на устойчиви приходи и намаляването на финансовото бреме върху стопанските субекти и гражданите. На практика насърчихме развитието на сенчестата економика, което изложи на допълнителна опасност вече нестабилния ни бюджет. Политиците понякога разпределят финансиране по непрозрачни критерии. Това винаги ще води до измами. Ще трябва за това да се спазва принципът на субсидиарност и да се гарантира добра събираемост на данъците. Захвалям. Поздравям извеща... Благодаря. Приветствам доклада Пирински. Искам да подчертая, че измамите не са проблем само за Централна и Източна Европа. Те са факт в цяла Европа. Злоупотребата с публични средства е проблем от технически характер, причинен от непрекъснато пренебрегване на необходимостта от административно обучение и капацитет. Макар, че се увеличава общата бройка нередности, в абсолютно измерение имаме спад. Трябва да поискаме хармонизация на службите за борба с измамите и стандартизация в цели Европейски съюз трябва да се да се осигури добросъвестното провеждане на политиката за сближаване, за да успява тя да жени успехи. Госпожа Дамато за една минута. Благодаря ви. Доклада на господин Пирински е много важен и много интересен. Ще направя няколко коментара. За първи път политиката по сближаване, т.е. второто перо на разход, в разходната част на бюджета, където има много случаи на измами и наредности, не бива да ни да от нашето внимание. Има значителен брой на наредности, не свързани с измамите, има и случаи на измами. Това е неприемливо, особено преди факта, че основната цел на политиката по сближаване е да се намалят неравенствата между държавите членки. В някои държави членки има особено голям брой наредности, като Румъния и България. В Италия има много голям брой опити за измами с средства от фондовете по политиката за сближаване тези случаи са установени, но трябва да се зададем въпроси не само свързани с корупцията, но и с а, слабите системи за контрол. И тук а, специално, смисъл по-конкретно за а, недостатъчно добре функциониращи системи на аудит. Госпожа Дамато, приемате ли синята карта? Да, господин Яковчич, имате думата. Шtovана госпожо Дамато. Госпожо Дамато, Внимателно ви изслушах. Знаете, че работим заедно в Комисията по оригинално развитие. Имам въпрос към вас. Подобно обсъдихме необходимостта от упростяване на процедурите и е, стана ясно, че голяма част от установените нередности са свързани с неразбиране на правилата, че ако простим процедурите, това ще бъде много полезно. Госпожа Дамато, действително в Италия, в някои региони, в най-слабо развитите региони, имаше временно спиране на средствата по програмите, той не е вече в регионите, които най-много се нуждаят от тези средства. Така че на първо място трябва да се запитаме защо не функционират ефикасно системите за аудит. Срещнахме се с а, компетентните власти в тези страни и те трябва да поемат своята отговорност. А Европейската комисия има отговорност да ги принуди да го направят. Като думата ви посещи Киничи за две минути. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на комисаря за думите. Благодаря на докладчика за чудесната работа по доклада, който трябва да се разглежда и в контекста на директивата за предотвратяване на финансови... за защита на финансови интерес ние трябва да защитаваме финансови интерес на общността. Това трябва да е приоритет в политиката на Съюза. Виждаме някои окоръжаващи резултати. Има подобрения, повече разследвания. Времето за изготвяне на препоръка е съкратено, но процента от средствата, които се отклоняват и не се събират, все още е прекалено висок. Трябва да направим така, че да се въведе възможно най-скоро Европейска прокуратура, тъй като тя ще ни помогне. Трябва да се ускори процеса на взимане на решение, за да сме сигурни, че наистина се защитават финансовите интереси на Европейския съюз, което в крайна сметка означава парите на данокоплаците. Има синя карта към вас, госпожо Чиничи. Месье Кавин Мике. 30 секунди, месье. Господин Ковеник. Е, е, е, Дебата касае защитата на европейските интереси, а не корупцията. Не смятате ли, че губим много повече пари от законни официални проекти? 95% от парите за такива проекти проекти се прахосват и много често и са вредни за европейската економика. Ma io credo, eh, le rispondo in maniera molto sintetica, io credo che non si possa prescindere. Ще бъда кратка. Не можем да разграничаваме защитата на финансовите интереси от борбата срещу измамите и престъпността. Двете неща са взаимно свързани, не могат да бъдат разделени. Благодаря, господин Войчовски, за една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Всички сме загрижени във връзка с защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Но въпросът се свежда и до почтеност до почтеност, която трябва да се проявява всеки дневно. Ключовата дума тук е яснотата. Разходването на всички средства трябва да се прави прозрачно. Трябва да осъзнаваме защо се финансират проекти по европейските фондове. За съжаление обаче, реалността е различна. Опитах се да установя дали са били инвестирани средства в справянето с определени проблеми в Полша. Нека борбата срещу измамите и прозрачността да са сред основните ни приоритети в бъдеще. Господин Батан, Uh, e Благодаря ви. Европейския съюз неуспешно се опитва да се бори срещу измамите. За пореден път Сметната палата и одитните органи не могат да подпишат разчетите на Европейския съюз. Ако Европейския съюз беше е, частно предприятие, вече отдавна щеше да е фалирало. Неизвестни са размерите на реалните измами, като най-честите случаи на измами са в ОСП и политика за сближаване. Основните случаи на измами, държавите, които те се случват, са добре познати на всички. Очевидно е, че когато говорим за държави, в което има високо равнище на корупция в институциите, ще има и измами с европейски средства. И ам, дънакоплаците в Абонентното кралство биха били ужасени, ако знаеха по в техните, в техните пари, но за щастите могат да направят нещо по въпроса и то е да гласуват за излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз, гласувайки за ЮКИП. Господин Иванечко няма, така че господин Бареков за една минута. Госпожо Георгиева, господин Пирински, като представител на държава член, която е под мониторингов доклад в областта на правосъдието и вътрешния ред, съм особено чувствителен към темата с прокуратурата и с Европейската прокуратура и корупцията българската прокуратура не получи подкрепа от няколко български правителства господин пирински които показаха висока търпимост към корупцията. до този момент олаф установява измами с фондовете но не притежава правомощия и компетенции да защити европейския съюз и неговите граждани. опозицията на идеята за европейска прокуратура трябва да е наясно че нежеланието да бъде създадена такава се създава предпоставки за толериране на престъпленията и измамите с което европейският съюз на практика става съучастник в престъпленията срещу себе си. необходимо е влиянието на правителствата на двадесет и осемте членки да бъде намалено в бъдещата европейска централизирана прокуратура. това налага определянето на представител на централното прокурорско бюро във всяка една държава членка. благодаря. Господин Мах за една минута. Дами и панове, та справа, kterou máme před sebou е... Госпожи и господа, Изготвеният доклад съдържа богата информация за измами, за лошо управление на европейските фондове. Става дума за средства на европейските За това и проблемът е сериозен. Опасявам се, че Европейската комисия и мнозинството в Европейския парламент отказват да признаят първо причината за проблема, а именно фаталното самодоволство, което проявихме при преразпределянето на средствата на ниво Европейски съюз. Защо средствата да не останат в ръцете на държавите членки, така че общините там да платят за изграждането на пътна инфраструктура, например? Защо средствата да не останат в ръцете на гражданите, така че те сами да решат в какво да се инвестират? Нека се отървем от европейските фондове, тогава ще се отървем и от корупцията. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. 13 колеги са се записали за изказване, но ще дам думата само на осмина, защото нямаме време. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szczególna dbałość o prawidłowe wydatkowanie pieniędzy. Благодаря Ви, госпожо председател. Доброто разходване на средствата от европейският е, бюджет е, трябва да е много важно за нас, ако държим на бъдещето на Европейския съюз. По-доброто разходване на обществени средства е начин за увеличаване на доверието в институциите на Европейския съюз. Очевидно е, че има прекалено много административ, административни изисквания, които осложняват борбата срещу нередностите. През 2013 година ясно се беше показана решимостта от страна на компетентните органи за борба срещу нарадностите, но на първо място трябва да установим първопричината за тяхното съществуване. Благодаря, госпожо председател. Борбата срещу измамите и Корупцията е приоритет за институциите на европейско национално равнище. Предвид проблемите в системата, имаме морално и правно предизвикателство да направим така, че ще се справим с нарушението, които засягат европейската система. Обеден съм, че се нуждаем от единен фронт на структурите ни и на институциите и да направим така, че законодателството в държавите членки се спазва. Нуждаем се от упростяване на правилата и процедурите. Трябва обърнем внимание на обществените поръчки. Това е особено важно в контекста на възстановяването на националните економики. Има много стандарти и процедури. Трябва да надхвърлим всичко това и да осигурим добър контрол в борбата срещу измамите. Благодаря, господин Марио, за една минута. Благодаря защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и предотвратяването на измамите са много важни действия в условията на економическа криза. Измамите се отразяват неблагоприятно върху Европейския съюз. В много случаи те са свързани с капиталовата мафия. В Италия, например, се извършва контрабанда на горива, на цигари, извършват се измами с ДДС. Към това се добавят и разкритията в рамките на LuxLeaks. Бяхме небрежни, допуснахме грешки. Трябва да направим така, че средствата да се разходват целесообразно, тъй като така или иначе не са достатъчни. 2 милиарда евро. Това е сумата, която може непосредствено да бъде възстановена. Гражданите просто няма да приемат повече нередности и измами. Господин Яковчич. Да сманим важност ове раз... Нямам намерение да омалважавам днешното разискване, Държа да подчертая, че говорим за 2 милиарда евро обект на измами или нередности, не свързани с измами. Трябва обаче да подчертаем колко важни са санкциите за престъпни нередности и колко важно е създаването на Европейската прокуратура. Аз лично продължение на дълги години съм работил в местните регионални органи за самоуправление и затова, госпожо председател, мога да ви уверя, че на първо място трябва да се борим за опростяване на процедурите. Защото много често дадена грешка се установява като измама при положение, че всъщност става въпрос за грешка поради неразбиране на правилата. Благодаря ви, думата има господин Виекъс за една минута. Регистъм за импортенция до комбата фрауд и е todo... Отбелязваме се възможността на борбата срещу измамите и нарушенията. Всичко, което води до добросъвестно използване на европейските средства, трябва да се насърчава по същия начин и мерките за събиране на отклонени средства. Да, нека да не се стремим към сензациите и да не казваме, че всичко са престъпления. 14 000, 15 000 нарушения не са умишлени. Трябва да се дадем сметка, че има измами, с които трябва да се борим и да се обект на наказателно преследване, но трябва да помислим и за начина за подобряване на административните процедури собствените ресурси на Европейския съюз са много по-различни. Европейските държави са жертва на глобализацията, която също благоприятства схемите, водещи до укриване на данъци. Благодаря. Госпожа Мой за една минута. Е, колеги, Колеги, Искам да ви обърна внимание на проблемите, свързани с разходването на средства, заделени за определени държави, най-вече за Италия. В Италия мога да ви дам за пример Сардиния. Средствата се декларират като разходи по Европейския социален фонд, Понякога тяхното разходване се отразява неблагоприятно върху други региони. Поради принципа за зачитане на неприкосновеността на личния живот не могат да бъдат оповестени данни, но корупцията е факт. Факт е корупцията на местно ниво. Олаф е изправен пред трудна задача. Трябва да постигнем промени във връзка с корупцията, във връзка с измамите с европейски средства. Европейският съюз трябва да прилага по-строг контрол. Благодаря. Господин Кели. Благодаря ви, госпожо председател. Скандално е колко много средства се губят в Европейския съюз заради измами. Трябва да предприемем по-строги мерки за борба срещу измамите в Европейския съюз чрез по различните програми, с които разполагаме. Докладчика заяви, че губим близо 2 милиарда евро годишно поради нередности, свързани с измами или не свързани с измами. Очевидно е, че санкциите, с които разполагаме, не са достатъчно строги. Ако те бяха по-строги, може би щяхме по-успешно да се борим с измамите. Трябва също така да повишим осведомеността, свързана с измамите и програмите, с които разполагаме. Ако постигнем тези две неща, мисля, че случаите на наредности и измами ще намале. Благодаря ви, Пизиано, за една минута. Си, грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Докладът на комисията е доста положителен по отношение на борбата с измамата. Броят на нарушенията нараства, но размерът на сумите намалява. Само, че говорим за много големи цифри. Само за 2013 година 1679 нарушения има в сектори като селското стопанство и рибарството. Още веднъж искам да кажа – днес, че не може и едно единствено евро от средствата на Европейския съюз да се харче за незаконна или нередовна дейност. Трябва да поставим по-голям акцент върху превенцията и да засичаме подобно нарушение, да обменяме най-добри практики. Много добри мерки са взети в Италия опит, който може да се разпространи сред останалите държави членки. И след като има престъпно деяние, трябва да бъдат наложени и санкции, трябва да се засили и наказателното правораздаване в Европа в това отношение. Синя карта, приемате ли я? Господин Товани. Благодаря. Искам да ви кажа, давате ли си сметка, че контролът върху структурните фондове се осъществява най-вече от националните органи. Що се отнася до комисията, тя извършва допълнителен контрол на последващ етап. Вие сте представители на управляващо мнозинство в Италия и политизирате темата. Знам, че се опитвате да направите нещо, за да увеличите прозрачността. Но това ние се опитваме да направим и ние самите. 30 секунди за отговор. Ще взема отношение по казаното господин Вали. Само искам да подчертая още веднъж, че в Италия, може би колегата не си дава сметка, но Италия може да научи останалите държави членки на нещо. Имам една институция Колав от 2007 година, която се гласува всички дейности, свързани с санкционирането на санкции, на нарушенията. Много е направено и много още може да се направи. Няма да отвърляме действителността. Все още има много измами, но според мен системата бележи напредък и може да работим заедно в тази посока. Благодаря, с това приключваме с импровизираните изказвания. Госпожа Георгиева за заключително изказване. Благодаря ви. Благодаря за всички коментари. We have a huge obligation to our people to use... На нас се пада изключително трудната задача да разходваме разумно средствата, да се отчитаме пред гражданите за всеки цент, който ни дават. Факт е, че Броят на измамите намаля леко, що се отнася до разходите. Той намаля на 0,19%. Но това все още е един висок процент. Затова трябва да проявим изключително голяма решимост, за да се справим с това зло на европейска територия. Един от колегите ви заяви, че Европейската сметна палата не е излязла с аудиторско становище без резерви за отчетите на Европейския съюз. Това не е така. През последните 7 години получавахме такава заверка, но продължава да е висок процентът на грешки. Той е 4,7%, с което много надвишава 2% постановени от палатата. Трябва да продължим работа по упростяването на правилата. Много от вас говориха за това. Упростявайки правилата, не само ще намалим процента на грешки, но и ще постигнем реална прозрачност. Така хората ще могат да знаят как точно се разходват средствата. Всички знаем, че прозрачността е най-добрият ни съюзник в борбата срещу измамите и корупцията. Затова и гледаме на парламента като на свой партньор, партньор в усилията ни за упростяване и прозрачност. Успяхме да усложним първоначално простите правила, но нека в рамките на многогодишната финансова рамка поставим основата за установяването на прозрачност, така че да сме по-подотчетни и да разходваме средствата по-ефективно. Съгласна съм с онези, които казаха, че трябва да наблегнем върху приходите. Там измамите леко се увеличиха на 0,29%. Трябва да подходим изключително сериозно към този въпрос, тъй като става дума за измами с приходи в полза на държавите членки явление, което не бива да толерираме. Превенцията е по-добра от лечението. Напълно съм съгласна с това. Превенцията на измамите, превенцията на грешки са много по-добрият подход в сравнение с действия в отговор на грешки и измами. Но ще трябва да предприемаме действия и когато измамите са факт. Ако бъде на Европейска прокуратура, която да разполага с подходящ мандат, т.е. да има правомощия и за борба срещу измамите с ДДС, то тогава работата ни ще е по-ефективна. Създаването на такава прокуратура ще ни помогне да защитим интересите на Европейския съюз. А какви са интересите на Европейския съюз? Да защитим данакоплатците си. За целта трябва да гарантираме доверие към себе си. Затова и Олаф изиска от надзорния си комитет да разгледа надежността на данните. Много е важно да можем да гласуваме доверие са... на службата си за борба с измамите по отношение на данните, които ни предоставя. Не на мен се пада задачата да ги проверявам, тя се пада на надзорния комитет, но наистина се надявам, че той ще постигне добри резултати. Предстои ни още много работа. Крайна сметка ще ни съдят не по думите, а по делата. Благодаря ви. Господин Пирински има думата за заключение. Благодаря ви, госпожо председател. Според мен основната цел на, на този доклад е да установим ефективно сътрудничество между Европейски парламент и комисията в борбата с измамите и нередностите. По мое мнение, комисията, представена от госпожа Георгиева днес, пое много ясен ангажимент и смятам, че ние трябва да ги подкрепим в техните усилия. Съгласен съм и с госпожа Гресле, че трябва да обърнем необходимото внимание на статистическите данни. И бих искал да ви помоля да се запознаете с следните данни. От 1,70 милиарда евро не редности, 1,34% представляват от общите разходи или близо или над 98% от разходите са били извършени без наредности. Относно връщането на собствени ресурси, 380 милиона, това са данни, които може да намерите в доклада, са били обект на наредности, като представлява 1,66% от общите собствени ресурси. Освен това, през 2013 година с 30% е намаляла стоеността на нередностите за 2012 година, а по отношение на измамата с 21%. Увеличило се обаче броят на нередностите и този факт трябва да привлече нашето внимание. Но не смятам, скъпи колеги, че прекомерното лицемерие, лицемерна строгост не е най- също най-добрият начин да защитим средствата и финансовите интереси на Европейския съюз. Благодаря ви. Сега приключва разискването. Гласуването ще се проведе утре. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на съвета и комисията по, световната конференция на високо равнище относно вирусът ЕБО, провела се на 3 марта 2015 година. Давам думата на представите на съвета.